witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi sprawozdanie. Нека сега да започнем с доклада на господин Флекенштайн достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Докладчикът майче и той, ако добре си спомням, идва от град с пристанище. Затова и давам думата сега на господин Флекенштайн. Заповядайте. Благодаря, скъпи колеги. От началото на дискусията на този пакет за пристанищата преди